протокола. А сега продължаваме с изявленията на съвета и на комисията за новия план за действие на Европейския съюз по отношение на Афганистан и Пакистан. Госпожа Малстрам има думата. Благодаря ви, госпожо. Госпожо Аштън, дами и господа депутати, проблемите, с които се сблъскват Афганистан и Пакистан, са проблеми, които се срещат и в останали точки на земята. Тероризъм. Под... Свидетели сме на подобни явления и по улиците на Европа. Трябва обаче е, да се вземат всички мерки Афганистан и Пакистан да не, са, да не станат рай за организираната престъпност и тероризма. Много внимание се обръща на Афганистан, защото много от държавите членки имат свои войски в тази държава, но и в. Но сме изправени пред предизвикателства и в Афганистан, и в Пакистан. И докато и те, проблемите на двете страни са неделими и са тясно свързани. От трябваше да направим конкретни предложения за подобряване на положението в страната и за това е, изработихме план за действие, който беше прият през октомври. Е, Основната стратегия вече е начертана и сега трябва да приспособиме съответните инструменти за прилагане на тази стратегия. Е, идентифицирахме редица приоритети, които според нас трябва да заслужат по особено внимание. Е, чрез е, този план за действие ние изпращаме едно много силно послание към региона. Ние сред приоритетите набелязахме и регионалното сътрудничество. Е, в Афганистан бяха проведени избори, сега трябва да гледаме напред. Готови сме да подкрепим Афганистан, неговото ръководство и, и афганистанския народ в техните усилия да се състави ново правителство. В рамките на стратегията ще се развие допълнително сътрудничество с Европейския съюз и останалия свят. В своя реч президента Карзай каза, че е готов да е, развие сътрудничество с останалия свят, но ние очакваме правителството да предприеме решителни мерки. Е, очакваме Афганистан и неговите власти да поемат своите отговорности, а да не очакват само решаване на проблемите от международната общност. В Афганистан до година ще бъдат изпратени допълнителни войски. Около 30 000 американски войски ще бъдат изпратени, които ще се прибавят към онези 113 е, 000, които са вече на място. Е, други страни ще изпратят също свои войски. Същевременно трябва да има и е, цивилни, които да подпомагат стабилизирането на страната. Не може да се изтеглят войските от Афганистан, докато няма стабилно правителство, стабилна основа, на която да, да стъпи една държава, в която да цари сигурност. Всичко обаче, всичките проблеми трябва да се решават едновременно е, ние сме поели много ангажименти към Афганистан, но афганския народ е, трябва също така да има доверие в собственото си правителство, което е избрало. Само по този начин е, проблемите ще могат да се решат. Трябва да подкрепиме процеса на афганизация и ще увеличиме и пом- помощта си за изграждане на институции, за, институ... за изграждане и укрепване на институциите Необходимо е да, да се прилагат строги стандарти при управлението на страната, да се зачитат човешките права и да се е, изгради нова е, политическа култура. Същевременно трябва да се повиши стандарт, равнището на живот на афганския народ. По-голямата част от афганците живеят в селските райони където положението не е много добре. Тези, които са участвали в въоръжените конфликти, които са участвали в въоръжени групировки, трябва да бъдат да намерят други начини за препитание Отбелязваме известен напредък, но е, равновесието е все още много е, крехко. Е, талибаните продължават да организират атентати, бомбени атентати. Миналата седмица бяхме свидетели на такива атентати, в които загинаха няколко десетки души. Трябва също така да предприемеме мерки в следствие препоръките на Майкъл Галък от 2008 година за реформиране на институциите. Пакистанското в пакистанското правителство знае, че това са мерките, които трябва да бъдат приложени. През юни 2009 година бе организирана среща Адхок за Пакистан – на която бяха разгледани въпросите, свързани с нашата помощ към пакистанското правителство за борба с незаконните групировки и групировките, които извършват незаконна търговия с наркотици. Ние приветстваме факта, че Пакистан поема отговорност за собствената си сигурност, осигурява стабилността на страната. Но правителството трябва да вземе допълнителни мерки за борба с терористичните групи, включително и онези, които подготвят удари към, за, към съседни страни на пакистанска територия. Е, Пакистан, ние трябва да сме сигурни и да получим гаранции от е, пакистанското правителство за това, че то поема своите отговорни. Дами и господа, е, трябва да направим допълнителни да вземем допълнителни мерки и да направим крачка напред по пътя на ангажаментите си към Афганистан и Пакистан. Много вече е постигнато и в двете страни Пакистан и Афганистан сами постигнаха много с помощта, разбира се, на международната общност. Но при приемането на документи не е достатъчно. Сега е време тези стратегии да се приведат в действие за развитието и благото на народите на Пакистан и Афганистан. Госпожа Аштън има думата от името на Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. Ще започна с Афганистан. Важно за бъдещите ни отношения е да се отговори чрез предоставената помощ на нуждите на афганския народ. Ние трябва да работим и да оказваме въздействие върху ситуацията на място. Е, това ще е посветена и конференцията, която ще започне е, другия месец в е, Лондон ще се увеличи с една трета помощта, която предоставяме, ще достигне 200 милиона. Трябва да включим а, в, в медицинското обслужване 8% от населението, включително жените и момичетата. Трябва да се работи за изкореняване на маковите полета. Това е само част от програмата тази програма на Европейския съюз трябва да е част от координирана международна програма, в която централно място да а, заема от Обединените нации. А, това прозвуча и на а, Европейския съвет. Той изпрати ясно послание към а, а, целият регион и а, за нашата твърда а, ангажираност. Специално по отношение на диалога с а, президента Карза, Карзай да се говори е, и да се работи за а, преборване на корупцията вече подобряваме уменията на местната администрация. Ние трябва да осъществяваме тази програма на цялата територия на страната, така, защото държавата да обслужва населението и това обслужване да е явно и добре видимо. Мисията за наблюдение на изборите в Кабул продължава да осъществява своята дейност. Искам да похвалим ръководителя за добре свършената работа. Ние искаме цялата държавна власт да почива на здрави основи, поставени чрез надлежно проведени избори. Надявам се поста на висшия представител на съвета и на ръководителя на делегацията на комисията да се слеят в най-близко време в едно. Тероризмът е основна грижа по отношение на Пакистан. Пакистан трябва да е държава, която да се е, освободи от терора и да може да се присъедини към усилията на другите държави в региона. Там са насочени много усилия на международната общност и на ООН по отношение на хуманитарна помощ и за подпомагане на органите, за подобряване на ситуацията в областта на гражданските права, както и на економическия обмен. Ще продължим наблюдението, като изпратим мисия за наблюдение на изборите. Този план за действие е подкрепен с около 500 000 евро е, с 500 милиона евро плюс значителна сума от Европейската инвестиционна банка. Това са средства както за политически, така и за економически дейности. Пълна за дейност определя и а, други проблеми. До година, по време на Испанското председателство, трябва да се проведе среща на високо равнище. Европейския съюз трябва да подкрепя условията, при които Афганистан, Пакистан и другите съседни държави могат да установят добри търговски отношения, особено с Индия. Трябва да подпомогне за преодоляване на липсата на доверие. А, ние ще направим каквото можем а, в подкрепа на договорите за а, международен обмен а този план за действие е съвместна инициатива между институциите и е, държавите членки. Е, първият, който може да оформи гражданският отговор на една криза, която до сега определено имаше само военни измерения. Не само по отношение на Афганистан и Пакистан, но и за цяла Централна Азия, но е необходимо да вложим още нови идеи и подходящите хора с подходяща квалификация, за да могат да осъществят осъществява този план на място. Необходима е по-добра координация между донорите, включително и вътрешно в Съюза, между държавите членки. Трябва да се спре а, тази а, а, битка по улиците на градовете. Ние трябва да осигурим а, една среда, в която да няма екстремизъм и напрежение, които пораждат а, тероризъм. Този план ни дава възможност да обменем опита в това отношение. Се надявам парламентът да го подкрепи. You, Тора... Благодаря, госпожо заместник председател. Сега от името на политическите групи започваме с господин Касолидис от е НП. Две минути. Госпожо председател, Кой предложи убежище на Алкайда? Вече това не е Афганистан, но талибанските бунтовници не са разгромени, защото се оказа, че само с военни средства не може да се постигне победа. Прекаленото наблягане на военната сила и избиването на бунтовниците се оказа, че не дава добри резултати. И изграждането на, на капацитета на самия Афганистан да осигурява сигурност на национално, поднационално и специално местно равнище. В този контекст са нужни насърчения, за да се осъществи процес на помирение, ръководен от самия Афганистан, за онези, които поради специални обстоятелства са се оказали на погрешната страна в конфликта. Тези въпроси са разгледани в плана за действие и Европейския съюз може да играе важна роля в невоенните сфери. Аз обаче е, очаквах по-голямо внимание към борбата с наркотиците. Вие го споменахте, госпожо а, Малстром, също така и по отношение на лошите държавни практики и корупцията. И Пакистан и Афганистан са свързани и успехът на плана зависи от успеха и в двете страни. Пакистан трябва да е в състояние да контролира притока на бунтовници от Афганистан да се преодолее вътрешното недоверие по отношение на Пакистан и Индия, което инак ще спъне успеха на цялото начинание. Благодаря. Благодаря, господин Касолидец. Сега давам думата на господин Гуалтири от името на социалистите и демократите. Две минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на върховния представител. Европейският парламент иска с това изказване да допринесе за дискусията относно ролята на Европа в един регион, който е изключително важен за сигурността на цялата планета. Президент Обама поде инициативата, имаше изказванията на външните министри, които изпратиха войници за защита на народа имаше дискусия за ситуацията и укрепването на стабилността. Тук става обаче дума за една коректура. Става дума за това, че не трябва да се действа само военно, за да се победят талибаните. За да, сме, за да имаме успех тук и за да може да направим прехода към един стабилен Афганистан, е важно военната, военното измерение да бъде допълнено с едно гражданско измерение и политическо измерение. Тук има, именно имаме нужда от едно добро економическо развитие от една страна и от друга страна от усилия за помирение между връщуващите страни. Така може да постигнем стабилност. Тук именно Европейския съюз може да намери своята роля. Европейския съюз допринесе е, до определено <clears throat> подобрение на ситуацията в региона с финансова помощ, с е, инструмента ИСЕФ, с персонален ресурс, но има още какво да се прави по отношение на човешките ресурси. Ето защо трябва този ангажимент да се подобри. От тази гледна точка планът за действие е един важен напредък и моята политическа група го подкрепя и иска да допринесе за неговото приложение. Ние се питаме дали целепоставянето на този план не изисква да се създават адхок инструменти. Имам предвид укрепване, усилване на инструментариума на мисията. Европейския съюз заслужава подкрепа тук. Благодаря. Господин Далтери, вие малко надвишихте времето си. Искам да напомня на всички говоривши да се съобразяват с времето за говорене минута и половина. Сега представители на Антоте. Благодаря ви. Ние трябва да разгледаме плана за действие за Афганистан и Пакистан. Комисията по външни работи ми предостави възможност да бъда докладчик по тази нова стратегия. Такава нова стратегия е необходима. Необходима е стратегия за гражданското развитие на страната, защото Военната интервенция като че ли не е достатъчно последователна и като че ли не постигна необходимите резултати. Също имам чувството, госпожо Авштън, че не, че не споделям вашите виждания за а, Афганистан. А, парламент, парламента трябва да участва в изработването и в прилагането на тази стратегия, за да не бъде тя само бюрократ... едно бюрократично начинание на хартия. Тя трябва да се превърне в нещо много по-последователно и активно. Но от друга, от, от друга страна не е възможно да получиме дори приблизителни цифри за е, изразходваните средства в Афганистан и Пакистан и къде отива помощта. Знае, знаем обаче, че става дума за едни големи суми, тъй като е, брутният вътрешен продукт на Афганистан е едва 6 милиарда евро. Тоест, е, сумата, която ние разходваме, е, представлява 20% от общата, от общия БВП на Афганистан. Т.е. ако тези пари се харчат целесообразно, може да се промени цялата картина в страната. Е, тъй като не разполагам с е, много време. Казвам, че в доклада си ще търся, ще търся други начини за действане, в, освен тази стратегия. Um, Госпожо председател, има неща, които заслужават похвала в плана за действие. Но, както казаха колегите, има и въпроси, които не намират реш... своя отговор когато разглеждаме темата, винаги е, разглеждаме от гледна точка на проблема, който е, ни създава на нас и някак подценяваме ежедневието на хората там. Множеството убийства, целенасочени към а, граждани, примерно в Пакистан, нападенията срещу училища за момичета и полицейски участъци. А, на практика а, това са хора, които се използват като месо за отстрел от а, талибаните. <clears throat> Що се отнася до международният отзвук, приветствам комисаря и нейният, нейното предложение за финансиране на бързото подобряване на нещата по отношение специално на Индия, но не чухме какво става, например, с Кашмир. Вчера разбрахме от посланника, че това са отношения, които създават проблеми за региона като цяло би трябвало Афганистан да види каква ефективна помощ ние предлагаме по отношение на толкова много хора, които са разселени, особено по границата между Афганистан и Пакистан. Трябва да се запълни този вакуум, трябва да обръщаме внимание на образованието, да се отговори на нуждите на местното население, което се грижи за тези хора, останали без дом. Благодаря. Господин Тенех за една минута. Госпожо председател, НАТО, АйСАФ, военната мисия пропадна. Може би ако имаше по-добро въоръжение и повече въоръжени сили от всички държави членки, НАТО можеше да спечели, но в Афганистан, но в а, Пакистан а, имаме нова потенциална катастрофа. А, една ядрена страна, която е известна с корупцията си. Много време се под се, се подозира, че в Пакистан се подкрепят а, талибаните от Афганистан и едва сега си дават а, по сметка там какво означава за тях. По същия начин се пораждат регионални заплахи по отношение на прислоняването на терористи, а, които нападат Кашмир и Индия трябва да се изискват железни гаранции, че подпомагането на тези две държави няма да бъдат отклонявани от предназначението си, особено по границата тяхното поведение, на последно място искам да кажа, е съвсем различно от нашия лоялен партньор Индия, на който трябваше да обръщаме повече внимание. Благодаря, господин Танък. И сега. Господин... Благодаря ви, господин председател, госпожо председател, госпожо комисар. Нашата политическа група никога не е споделяла вижданията на президента Буша. Сега вече се, се това а, и в момента сме свидетели на това, че в Афганистан има едно корумпирано правителство, положението на жените не се промени. Е, господин Обама, въпреки всичките си обещания, е, ще изпрати допъл... допълнителни войски в е, Афганистан. Ясно е, че не може да има военно решение в страната. Трябва да се намерят дипломатически решения, да се увеличи помощта за страната, за гражданското население. И в този конфликт трябва да наблягаме на зачитането на международното право и на правата на човека. Господин, благодаря господин Йерс, госп, господин Пцин. Госпожо председател, аз се срещнах с хора, които се връщат от нашите мисии в Афганистан и чувам все едно и също, че не са въоръжени и екипирани достатъчно. В Обединеното кралство се влагат доста пари а, за различни институции тук, които трябваше да се опозотворят по-добре, ако се бяха вложили в подготовката на нашите сили в Афганистан. Да, това е важна част от света. Там трябва да се постигне напредък. Но моят проблем е, че е, върховният представител по външните въпроси не е достатъчно е, подготвено Кати явно е, е, работила с една кофа, в която е имало малко повече парички. Хайде сега, това не е като да си е, агент на пътнически услуги. Тя просто няма достатъчен опит за това. За две минути. Господин Бронс, от независимите. Благодаря ви, госпожо, Госпожа, госпожа председател. Заключенията на съвета са като че ли в, от Великобритания и САЩ. Но всъщност нещата са такива, каквито бех. Европейския съюз дори не се опитва да посади крехкото цвете на демокрацията на афганска земя. Корупция, бюрократични модели. Това няма да помогне на страната да се да се развие. Не, за, не, за, не защото афганистанците по принцип са хора, които е, е, няма чест или са безотговорни, а просто те, обществото е организирано по друг. Правителството на талибаните е, намали по, по известно време производството, производството на наркотици, но в последните години а, то се увеличи с 90%. Аз считам, че след три неуспешни войни срещу Афганистан по време на 20 век, вре, време е да е, направим, да, да извлечеме необходимите полуки. А, ако, ако искаме вече да не биват убивани е, британски войници в Афганистан, просто трябва да, из, да изтеглиме нашите войски оттам. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Е, общ... международната общност и щатите имат проблем с Афганистан. Обама, президентът Обама изработваше тази стратегия три месеца, за да може да реагира на доклада, който военните му подадоха. Те мисли за престациониране до 2011 година и предаване отговорността за сигурността в страната на афганистанското правителство. Госпожо Ещен, важно е ние като европейци да реагираме съответно в конферен... на конференцията в Лондон. Вие е, направихте препратка към две ключови думи. От една страна координацията с други международни институции и ние подкрепяме координацията с ОНЕ и кохерентността, съгласовеността. И още две неща. През 2005 година аз можех да участвам, да ръководя мисия на парламента за наблюдение – на изборите и говорих с върховния командващ в, е, на ИСАВ, който вече не е на този пост. Той каза, че в е, силите на ОНЕ са много хетерогенни и не са много ефективни за преодоляване и посрещане на новите предизвикателства. Не става дума за печелене на война, защото в Афганистан има война. Не може да спечелим така война, война без подкрепа от гражданското общество в Афганистан. Ето защо именно в тази насока трябва да се концентрираме. Благодаря, господин Салафранка. Господин Халвич, за една минута. Госпожо председател, да припомним с помощ памета на сержант А. Аштън, който почина на 7 декември в стотният войник от британската армия, който загина тази година. Споделяме скръпта на него семейство и на всички семейства, европейски, афганистански, пакистански, които са понесли такъв, такива е, загуби. Трябва да направим така, че да осигурим мир и просперитет на Афганистан. Ако трябва да приемем на сериозно промените в резултат от Лисабонския договор няма по-настояща задача, където да докажем себе си първо от тази, като първо а, държавите членки трябва да се включат активно в дефинирането на тази нова стратегия. Второ, а, баронеса Аштън трябва да изпрати а, представител в Афганистан. Това е а, и знак за бъдещата ни решителност по отношение на Афганистан. Не на последно място държавите членки също трябва да осигурят попълването с офицери на програмата Лофта, за да може и за служителите на правоохранителните органи да си свършат работата. Благодаря ви, госпожо председател. Искам да подчертая, че съм абсолютно несъгласен с казаното от госпожа Санклер по адрес на госпожа Аштън. Е, всеко четвърто дете умира преди 5 годишна възраст в Афганистан. Е, хигиенните условия са ужасни. Същото въжи и за безопасността и сигурността. Затова проблемите на Афганистан трябва, трябва да се разглеждат, струва ми се, регион, в регионален аспект. Не е възможно да се, да се постигне някакво решение с а, воен с военни сили. НАТО вижда, че неговите, е, неговите действия са е, неефективни в условията на Афганистан. Трябва, трябва различните, различните елементи и различните начини на помощ да бъдат по-добре балансирани, за да се осигури една по-ефективна помощ за афганския народ. Афганско афганското правителство е раздробено, разделено и корумпираме. Може да се постигне успех само ако, ако правителството се радва на подкрепата на населението. Разбира се, това е една огромна задача, но това е единствения начин да се, да, населението да се пребори с всеки видове интегристи. Мерси. Oui. Благодаря ви. Да, трябва да се измъкнем от афганската клопка, в която е ни вкара Жорж Буш. Не кога, а как да се изтеглиме от Афганистан. Ако не преразгледаме своите грешки и не се получиме, ще загубиме доверието на афганското население и тази подкрепа ще се върне към талибаните. Ху, хумани, хуманитарната помощ трябва да бъде по-добре, е, по, по, по-целево организирана. Защо Европа е в Афганистан? Защото американците са решили или защото искаме да помогнем на страната да излезе от от тамата и да превъзмогне тероризма. Трябва да се работи за създаване на услуги за гражданите, да се възстанови транспорта, да се подкрепят местните органи на, власти, на властта. Европа би трябвало да подкрепи госпожа Абиба Сарауи, губернатор на провинцията Адамян, където тя е първата жена губернатор. Спомнете си, че в 2001 година ние отидахме там да помогнем на жените. Господин Ван Орден. Прочетът на плана за действие за Афганистан и Пакистан ви дава ясна представа за това какво представлява ситуацията в зависимост от мерките, които осъществява Европейския съюз. Мисля, че тези мерки могат да бъдат полезни, но в един по-общ международен план и по-конкретно усилията на, Афганист... на самия Афганистан. Това е твърде важен въпроса да го оставяме само в ръцете на Европейския съюз. За този 200 е, страници документ намерих само две препратки, които не се отнасяха до НАТО. Да, без стабилност и сигурност не може да има добро държавно управление или смислена програма за възстановяване. От страна на цивилната дейност Европейския съюз е, даде 8 милиарда евро от 2001 насам. Тази огромна сума почти не променя направили нещата? И знаем ли колко тези средства са били отклонени неправомерно? Госпожо председател, нужен е цялостен международен план за Афганистан и Пакистан, но аз Искам да видя къде се вписват европейските усилия в този по-широк международен ангажимент. Благодаря господин Аван Орден. Сега госпожа Ернст. Благодаря. От 8 години всъщност е, провеждаме стратегия основана на военна основа и виждаме, че тази стратегия е неуспешна. Не ни не, недостига на, за средства за гражданската сфера е също отговорна за това. Ето защо ние трябва да опосредстваме една, една радикална промяна на стратегията. Трябва да се насочим към хората. 40% от афганистанците са безработни. Половината от тях живеят сред вопиюща бедност. Здравеопазването е в окаяно положение. Ето защо ние очакваме от комисията, от съвета, от всички засегнати страна укрепването на селското стопан, стопанство, да се интегрират бившите бойци на талибаните. Но отново подчертавам, ако отново се съсредоточаваме върху военната сфера, военната помощ, ще пропилеем шанса се. Господин Шуван има думата за минута и половина. Госпожо председател, в тези много сложни положения и трябва да излеземе с ясни и прости решения. Първо, защо отидахме в Афганистан? Отидахме в Афганистан поради ед, една е, причина да разрушиме лагерите и групировките на, на ал които е, застрашаваха региона и най-вече целия свят. Подобни лагери вече не съществуват. Второ, е, е, Европей... Е, войски, чуждите войски, разположени в Афганистан, все повече и повече се възприемат като окупационни войски, а не като войски, които са дошли да освободят населението. Трето, е, сигурността практически не съществува. През 2004 година все още можеше да се ходи пеш в е, из Кабул. Е, днес, в, днес Кабул е едно затворено гето лишено от сигурност. Така че какви са последиците? Първо, Наистина успяхме да разбием групировките на Алкайда и трябва да си отидем. Можем ли да се изтеглим днес веднага? Не, не можем, защото ако го направиме, е, ще оставим след себе си хаос и може би възстановяване на тези лагери, които трябваше да разрушим. Първо, но това, което трябва да направим е да предадем постепенно властта на афганците, т.е. Афганиза... афганизация на процеса. Второ, като разговаряме с различните е, представители на обществото. И трето, като приемеме, че критериите, които ще. Е, се прилагат в Афганистан, няма да са критерии, които ние прилагаме в Европейския съюз. И е, нека, не, нека, нека не забравяме за какво бехме отишли в Афганистан, да разрушим лагерите, това го направихме. O Conselho diz que a situação no Afeganistão e no Paquistão tem um impacto direto. Положението в Афганистан и Пакистан има пряки последици върху е, нашата политика, т.е. Ние трябва да признаем пред нашите съграждани какво правим точно в, Аф... в Афганистан и да го направим честно. Стратегията, стратегията за действие е едно, една инвестиция в програма за възстановяване на афганското общество. Ние не, ние не трябва да изоставаме в Афганистан. Ще, ще, още дълги години ще бъде необходима международна помощ на страната. Нека да, от, да отхвърлиме е, недостойните експулсии, които в момента провежда френското правителство, връщайки афгански граждани в страната. Благодаря ви, госпожа Гор. Я е на лепто. Господин Бетеко, благодаря. Ако едно нещо, което не бива да правим. Това е разкрасяването на, на действителността. И аз го казвам това по ваша адрес, госпожо Аштен. Вие казахте комитет, а именно а, ангажирани, че били държавите членки за а, обучението на полицията. Наистина ли е така? И въпреки това не може да съберем 400 полицаи за това обучение. Това е двоен стандарт. Наистина ли смятаме, е, че говор... Е, наистина нали ли смятаме за сериозно това, което говорим? Още преди две години бе установено, че малкото обучители, полицейски обучители, поставят по въпрос, под въпрос обучението на полицаи в Афганистан. Защо не финансираме това обучение? Това би било струвало по-малко пари и по- би било по-ефикасно. Госпожо Аштен, аз имам впечатлението, че Европа говори с много големи думи и много красиви думи, но е срамота как, колко малко прави Европа. Благодаря. Господин Галер за минута и половина. Благодаря. Това, което е заглавието днес, което обслужваме, е правилно. Нов план за действие за Афганистан и Пакистан. Но всъщност аз имам чувството, че обсъждаме два плана за действие. <clears throat> Това, което се каза за двете държави, това го подкрепям по принцип в Афганистан. Да, надявам се да сме се научили, да сме си извели полуките от миналото. А за Пакистан е, надявам се да изведем полуките от изборите, от нашите мисии за наблюдения. Надявам се е, препоръките, направени на базата на тези е, наблюдения, да залегнат в съответни стратегии и политики. Но важно е да видим какво може да допринесе за подобряване на ситуацията в тези страни общата стратегия. Имаме една граница между двете държави, която не е контролирана от двете страни. И това има огромно влияние за региона. региона. Тоест, какви структури искаме да създадем там, как искаме да опосредстваме диалога между правителствата на Афганистан и Пакистан, как искаме да, на, да накараме хората в региона да приемат политиките, които ние искаме да провеждаме? Как ще им дадем отговорите на въпросите, които ги вълнуват? Благодаря. Благодаря, господин Калер. Сега думата има господин Паскафър за една минута. Благодаря, госпожо председател. Планът за действие за Афганистан и Пакистан, който бе прият е, през октомври, сам по себе си е добър. Той има за цел да създаде условия, при които отговорността ще се прехвърли от международната общност към е, е, афганистанската държава, а пък международната общност само ще й помага. Също е и в областта на сигурността. Надява се, че с засилване на военното присъствие може да се създаде ситуация, при която 2011 година да започне изтеглянето и задачата сигурно се прехвърли върху афганистанската армия. Макар да има сходни цели, времевите рамки за тези две цели неминуемо се разминава. Адекватната сигурност трябва да се постигне до 2011, а изграждането на държавността неизменно отнема повече време. Тогава питам, представете се, че или не се постигне в този срок адекватна сигурност 2011 или след като щатите си стеглят, ситуация се влуши. Ние вече ще сме влезли в задачата да помагаме за, изгра... за изграждане на, дърва... на държавата. Ще трябва ли се върнем пак към опазване на сигурността? Мисля, че не. Благодаря. Благодаря, е, господин Милен. Благодаря ви, госпожо председател. Е, шведското председателство е, засили нашето присъствие в този регион чрез стратегията за действие. Но аз искам да знам нещо повече за финансирането на тази стратегия. Знаеме, че през януари ще се, ще се проведе конференция за Афганистан, така че се надяваме Европейския съюз и държавите членки да поемат нови ангажименти. Но от своя страна афганското правителство трябва да поеме ангажимент да се бори по целенасочено срещу корупцията. От друга страна, Решението на президента Обама е от, само от няколко дни да увеличи е, военното присъствие в Афганистан. Е, мисля, че Европа и Съединените щати трябва да работят е, координирано в е, Афганистан, защото само по този начин ще, ще се е, постигне някаква сигурност не само в Афганистан и Пакистан, а и в целия регион. Е, и е, стабилността на региона завърш, зависи и от начина по който ще се развият нещата в Афганистан. Трябва, трябва обаче да бъдем подкрепени от нашите граждани при воденето на тази политика. Е, трябва да им обясниме какви са опасностите, които гръзат нашите войски в страната, но и е, каква, каква е целта на, е, на нашето присъствие. Само по този начин ще можем е, да намерим правилно решение, господин Бро. Един афганистански приятел веднъж ми каза, хубаво е, че е, Запада влезе в Афганистан, но но който и да е стоял една, е, е който и да е влязал в една, който и да е влязал в Афганистан и е стоял повече от една година, въжи за окупатор. Това се случи през 2001 година, сега имаме 2009 година. Виждаме, че с военни действия не може да спечелим. И каква е целта? Една държава, <clears throat> която по този начин не може да накараме да започне да създава централно, централизирано управление. А, мисля, че на този въпрос не може да намерим положителен отговор, защото няма такава традиция в тази държава. Трябва да омрежим всичките планове и стратегии, които са направени по повод на Афганистан. Важно е да е, вземем предвид и това, което казахме по отношение на Индия. Вътрешното развитие е също важно. Никога не съм виждал а, е, такава ситуация, че когато има външна военна намеса и обучение на полицията в страната с една обща цел, тогава обаче идеологическата война също да не спечели, т.е. да не спечелим идеологически е, гражданите в Афганистан. Ето защо си мисля, че трябва да имаме един разумен план за постигане на две цели. Борба с тероризма, тероризма, побеждаване на тероризма и извеждане на нашите войници. Благодаря, господин Брок. Сега имаме време за спонтанни изказвания. Моля, съобразявайте се с едната минута. Време за изказване, госпожа Комби. La sicurezza in Afghanistan ha recentemente subito un... Сигурността в Афганистан е все по-малка и по-малка. Трудно се упражнява контрол на тази територия. Големи региони са в ръцете на талибаните. Дори в градовете, въпреки присъствието на нашите войски, не може да се осигури безопасност. И НАТО и не може да се оттегли сега. Ако искаме да, да постигнем успех, трябва да прилагаме едновременно военни и дипломатически решения. Същевременно не можем да разглеждаме отделно проблемите на Афганистан и на Пакистан. а и същевременно трябва да се вземат и допълнителни мерки за зачитане на правата на човека и стабилността в региона. Е, Благодаря ви, госпожо председател плана за действие е много уместен и целесообразен днес, защото той има за цел да е, осигури безопасност на територията на Афганистан и да подобри условията за живот на а, гражданите. А при всички случаи тези две неща са свързани. Повече сигурност означава по-добър живот. Но мисля, че не трябва да забравяме а, е, и да въпроса с, ефективна, въпроса с ефективността. Може би нашата помощ можеше да бъде много по-ефективна, ако бяхме подкрепени от населението, от, близко, от съседните страни, от а, други страни от Азия. Затова аз приканвам госпожа Аштън да, да възобнови връзките с Таджикистан и Русия, които биха могли да помогнат като осигурят до свободен достъп на стоки и логистика през техна територия. Госпожо председател, днес терористичните атаки са ежедневие в Афганистан и в Пакистан. Техни жертви стават училища, магазини, дори и различни военни обекти от Афганистан а, проникват обратно към Пакистан а, във въоръжени елементи. Питам се аз обаче откъде продължава да идват а, оръжията на тези а, терористи. Проблемът е много сложен. Не може да се прехвърля само на Пакистан. А, госпожа а, Малстром постави въпроса за регионалното сътрудничество. Чрез а, регионалните програми ние ще говорим с съседите на тези две страни, да видим какво може те да ви помогнат. И верно, има взаимно недоверие между Пакистан и Индия. Аз съм застъпник за идеята да се съберат тези две държави. Та, докато те не си вярват, ние не можем да напреднем особено. Докато не се реши целият въпрос с Кашмир, едва ли нещо ще се постигне. Благодаря. Благодаря, господин Карим. Господин фон Рагенал. Е, мислим да е акцийски програм за Афганистан смислен. Господин председател, мисля, че програмата за действие за Афганистан е много уместно. Ако имаме правилен подход, ние Ние сме вече съм, ние сме се ангажирали в а, а, Афганистан и, не, и не, не можем да се съобразяваме с намеренията на нашите съюзници. Мисля, че е време да забравиме за а, военните действия. Не можем да спасим, да спечелиме битката, ако не сме подкрепени от местното население. Искам да подкрепа онези, които предложиха търсенето на регионално решение с помощта на съседните страни, защото това ще вдъхне доверие на афганците. Много неща бяха казани по за плана на действие. Съжалявам обаче, че в изказванията не се, не се подчертаха връзките между мисията Еюпол и е, войските на НАСО. Мисля, че до, до, голя, до голяма степен има липса на координация между тези две мисии и нещата биха се решили, а при намиране на и установяване на по-добра координация. Е, несигурността е хронична в е, региона. Виждам, че в е, плана за действие се предвиждат мерки за борба с тероризма и в Пакистан. Знаеме, че в Пакистан има, живеят и се и, и тренират групировки, които предприемат действия в Кашмир и в Афганистан. Им, имаме ли достатъчно добър график и мерки за интервенция за прекъсване на, де, на действията на тези групировки? Господин Костес Ласло. Мистер Кортес Ластра? Липон. И кирия κυρία е в το de mai bine de 8 ani țările... Явно e не е тук, госпожа Креш. От 8 години инвестираме огромни усилия и средства в е, тези страни, е, където е, война, е, война се води от десетки години. За съжаление обаче е, корупцията и търговията с наркотици са основното занимание в тези страни. Мисля, че европейската стратегия трябва да, да прекрати хаоса в тези две страни и трябва да вземе мерки за по-ефективни военни действия, като същевременно се погрижиме повече за демократизацията и модернизацията на страна. А, да подмогнем на Афганистан, това значи да инвестираме в европейската сигурност. Тоест, ние трябва да направим всичко възможно, за да може положението да се нормализира и да осигурим сигурността на гражданите на страната. Шановне пани Przewodniczący, е, ситуация в Афганистан е... Господин е, председател, положението в Афганистан е, е много е, сложно и международната общност и Европейския съюз трябва да е, реагират, особено след приемането, след влизането в сила на Лисабонския договор. Е, имахме много амбициозни военни планове но трябва да направим всичко възможно за стабилизиране, за стабилизиране на целия регион с помощта на Индия и Трето, трябва да подпомогнем на гражданското общество в Афганистан да е, набере е, мощ и силът. Е, хората са слабо образовани така че трябва да им помогнем да, да придобият повече знания в за що е това правова държава, трябва да осигурим по-широк достъп на децата до образование. Госпожа Аштон трябва да има, цялата ни помощ трябва да бъде насочена към гражданското общество. А сега пос, последен оратор, господин Борбис. Благодаря. Може би като ръководител на делегацията за Иран мога да направя няколко забележки. Преди известно време имаше изказване с иранския посланник в Брюксел. И въпросът беше защо смъртните присъди в Иран се увеличи, са се увеличили с около пет пъти. Тогава той каза, че тези, е, това увеличение се дължи на търговията с наркотици, която също се увеличила. Искам този аспект също да бъде въвлечен в плана за действие. Благодаря. Благодаря. Госпожо министър, вие имате думата. Благодаря, господин председател. Съветът е много благодарен за големия ангажимент на Европейския парламент по този въпрос. Аз ще отговоря на някои въпроси Госп... за господ... на господин Касолидис. Плана на... за действие взема предвид регионалната перспектива. Тя е много важна. И ние в Европейския съюз а, Залагаме много на правовата държава, борбата с корупцията. И тук трябва да подкрепим Афганистан и Пакистан в дългосрочна перспектива. Търговията с наркотици, може би това е аспект, който още не сме осветили достатъчно добре. Трябва да, да продължим да предлагаме и техническа помощ и да я увеличим. Важно е да подкрепим афганистанското правителство. И в този аспект, освен това, и ние смятаме, че до, момент, е, че до сегашните усилия не бяха достатъчно добре координирани. И това беше е, основен проблем в Европейския съюз. Ето защо този план е толкова важен. Е, именно шведското председателство положи големи усилия за съставането на този план и за отстраняване на допуснатите грешки. Надяваме се именно по този начин да задълбочим сътрудничеството си с вас и с Комисията по външна политика. Голям важна част на а, сътрудничеството е обучението на полицаи. Полицията е много важен партньор. Ние увеличихме с 280 полицаи нашия контингент, но все още ни трябват 400 полицаи, които да а, разпределим на място. Имаме 6 стратегически области, в които искаме да се ангажираме по-активно. Престъпност, борбата с престъпността, разследване, прокурори, борбата срещу корупцията и човешките права. Това са приоритетите, с които сме се ангажирали, а пък НАТО ще се заеме с обучението на полицайта. Но и тук трябва да задълбочим нашето сътрудничество. Господин председател, е, планът за действие е важен, за да може Европейския съюз да разпределя ресурсите си по-добре и по-ефективно. Трябва да се концентрираме именно да, да да приложим на практика тези добри идеи, чрез собствена отговорност, чрез регионалната перспектива, чрез сътрудничество между Афганистан и Пакистан, чрез фокусиране върху правовата държава, човешките права и демокрацията. Ние сме един много важен партньор, но има и други партньори на място и с тях ще се опитваме да работим. Е, с интерес очакваме конференцията в Лондон. Господин Карсай ще представи своите планове и ние ще се опитаме да ги подкрепим. Това, което ние искаме да направим е да дадем на Афганистан един ясен сигнал за една дългосрочна подкрепа. Но трябва да сме реалистични, защото това е една много сложна и много голяма задача, пред която сме изправени. Трябва дългосрочно да мислим за подкрепата и на жените, и на, и на момичетата. Много хора се изказаха. Благодаря, господин председател. Ще се изкажа само по няколко въпроса за ваше позволение. Въпроси поставени от уважаемите дипломати. Съгласен съм с председателството по отношение на наркотиците. Наистина ние трябва да разработим един цялостен отговор на този проблем. Развитие на селските е, райони, социална политика, и разбира се закон, законов ред. Много съм съгласна за възможността на е, цивилната тематика. А, знам, че депутатите се безпокоят за това. Един пример. 2001 година а, около 7% от населението бяха обхванати от здравни грижи, сега а, са над а, 80%. Просто искам да ви кажа с един пример какво правим и колко ефективно е това. Съгласна съм с изтъкнатото за мястото на обучението и образованието, както и по отношение на децата, така и по отношение на повишаване на работоспособността на, зрялото, на хората зряла възраст. Работим заедно с различните организации на ООН, Световната банка, Юли 2009 беше последния 6-месечен доклад. Препоръчвам ви да се запознаете с него. Там е казано точно къде отиват средствата, за какво се разходват и какво е постигнато с наша помощ. Мисля, че трябва да повишим ефективността. Винаги може по-добре. Една от задачите ми в новата ми роля е на място нещата да бъдат по-добре координирани, по-ефективни. И редица колеги казаха така, че да спазим ангажименти си по ЕОПОЛ. За сътрудничество с НАТО вече се срещнах с генералния секретар на НАТО говорих с генерал Макристъл, с, с Ричард Холбрук и с, с, външ, с, с държавния секретар Клинтън. Важно е да поддържаме диалог с тези ключови партньори на, и на място. За регионалните аспекти това е изключително важно. Като част от плана за действие искаме да се засили регионалното сътрудничество. Работи се на съвсем практическа основа за установяване на ЖП връзки и така нататък. Лондонската конференция е следващата важна стъпка. Въпрос е на сигурността на държавното управление на економическото и социално развитие. Все важни теми. И накрая, господин председател, теми, които посочих образование, здравеопазване, търговия, правосъдие и правов ред. Все области, в които аз имам опит. Благодаря. С това приключи дебата по тази точка. Следващата точка са изявления на съвета и на комисията за Беларус. И първи ще говори а, от името на съвета госпожа Сесилия Малстрам.